за здравето на пациентите. Благодаря на госпожа Бастус, на колегата Сартори и на докладчиците от различните комисии, които много ми помогнаха. Благодаря. Благодаря. Дебата приключва. Утре в 12 часа ще се гласува. Следващата тема на нашия дневен ред е време за въпроси към комисията. Нашият първи въпрос е от господин Пано към комисар Дали. Касае забраната на пазара а за посредници по отношение на лекарствата. Господин комисар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да отговоря на четирите въпроса, които се съдържат в въпроса. Първият въпрос е комисията може ли да обясни защо решението не е взето та година за забрана на продажба на лекарства, които съдържат флорекс. Бен Флорекс беше обсъждан 1998 година в комисията за лекарствени средства, които сега комисията се нарича е, Комисия за лекарствени средства за е, употреба от човека. Е, комисията прецени, че забраната на Бен Флорекс не трябва да бъде включена в е, обсега е, на процедурата за оценка, която тече на европейско ниво е, във връзка с някои активни вещества, които предизвикват анорексия, в зависимост от това как се употребяват. Но едновременно с това се реши, че ще се проведе разследване, за да се види дали има опасност от това активно вещество. 99-та година фармакологичната е, проверка установи, че няма значителна опасност за лекарствата, съдържащи бенфлорекс. В последствие имаше дискусия между партньорите и това не доведе до промяна в тези заключения. Вторият въпрос – е, възможно ли е комисията да не е била известена и е, дали не е трябвало да забрани лекарството в Испания и в Италия? Отговорът е, че Италия и Испания е, не са е, анулирали продажбата, разрешението за продажба на Бенфлорекс. В край на краищата е, за първ път държава е, е, за първ път взе мерки за отмяна на продажбата на това лекарство. Франция всъщност отмени разрешението за продажбата му. В Испания самия производител лабораторията Сервие оттегли разрешението за продажба през 2003 година. И в край на краищата 2003 година самото лаборатория Сербие не поиска подновяване на разрешението за продажба през 2003 година. Но е, лекарството се продължава да се е, продава във Франция, Люксембург и Гърция и е, всъщност е, трябваше то да бъде е, обменено и трябваше тези четири страни да разменят фармакологични данни помежду си. Искам да кажа, че фармакологичните данни и последващото решение по издаването на национални разрешения за лекарствени средства са основно от компетенциите на държавите членки. Намесите на комисията в тези случаи са по изключение и са ограничени ограничават е, само до ограничени случаи. Е, комисията не може да, може да се намеси при оценка от европейски агенции в два случаи. Ако държавите членки е, приемат мерки, които са различни във връзка с разрешението за продажба и второ, ако е, се вземе решение за суспендиране или отмяна на разрешението за пазар, което става необходимо, е, особено в случай, че имаме фармакологични данни и в случаи, които ние смятаме, че са от интерес за съответната общност. В такъв случай в светлината на фармакологичните данни, ние преценихме, че е, държавата членка не е взела никакви е, мерки, които е, се отклоняват от разпоредбите. Третия въпрос, защо в край на краищата комисията не е действала до юни 2010 година, когато в край на краищата взима ясно решение по този въпрос. И отговорът е, че едва през 2009 година е, държава членка, именно Франция, е, суспендира разрешението е, за продажба на медиатор и по нови разпоредби от 2004 година това автоматично предизвиква преразглеждане е, на действието на лекарството и в край на краща се взе решение на комисията, а именно всички държави членки да отменят националните разрешения за лекарства, които съдържат е, съответното активно вещество. С други думи, всякакво законодателство за фармакологична бдителност, които са прияти през декември 2010 година, е, предвиждат допълнителни разпоредби, е, за да има изисквания към европейските агенции за сигурност при издаване на разрешения и се създават нови процедури на европейско ниво, е, за да се оценява сигурността на тези продукти и в край на края ще се стига до хармонизирани действия на всички държави членки. Четвъртия въпрос е последния последен въпрос. Дали комисията ще настоява медицинските агенции на европейско ниво да проверят задълбочено разследване е, за лекарства, които се използват от повече от 30 години? Отговорът е, че за момента комисията не се е обърнала към тези е, агенции е, за разследване с обратно действие за лекарства, които се използват от години. Цифрите и документите е, всъщност показват ясно, е, е, че е, до сега широката употреба на това лекарство е било във Франция. Благодаря, господин комисар. Е, искам само да кажа как ще работя с допълнителните въпроси тази вечер. Ще приема всички допълнителни въпроси едновременно. Искам да ви кажа, че имате 30 секунди за коментар и след това ще се обърна към комисаря и ще го помоля да отговори на всички, ако може едновременно. Е, господин Пона има допълнителен въпрос. Е, да, много кратък допълнителен въпрос. Е, в светлината на отговора даден от комисаря Дали, на когото благодаря за уточненията, Виждаме, и вие посочихте това, 2003-2005 година лабораториите Сервие поискаха от теглене на това лекарство от тези две е, държави. 98-99 година е, посочихте, че работната група не е поискала е, оттеглянето, изтеглянето от мрежата и премахването на това лекарство, а то още 1997 година е изтеглено от САЩ. И тези 500 милиона европейски граждани а, вероятно има допълнителни а, знаци за бдителност, а, така че а, Европейската комисия и а, Европейската агенция за лекарствените средства а, е трябвало да действат с по-голяма бдителност, за да се избегне а, това, което се случи в някои държави, във Франция по-конкретно. Ще кажа отново, допълнителните въпроси се предполага да бъдат само 30 секунди дълги. Съжалявам, такива са правилата, а има голям брой въпроси, с които искаме да се справим. А сега следващия въпрос е от господин Таробела. Господин комисар, всъщност това е само видимата част на айсберга е, защо едно лекарство, което и да е, което е, се смята потенциално опасно или дори смъртоносно, се изем е, от мрежата в някоя държава, продължава да се продава в Европа. И просто заключенията на Европейската агенция за лекарствени средства няма задължителен характер за държавите членки. Комисарю, имате думата. Well, in effect... Всъщност, процедурите, които бяха в сила по времето, по което се случваха тези събития, както исторически ги прегледах по време на моя отговор, и както казах, имаше ясно разделение между държавите членки и Европейският орган. Едно разделение, което продължава да е в сила – и то се пренебрегва от някои държави членки. И така, в продължение на времето почувствахме, че трябва да засилим процедурите и процесите, свързани с фармакологичната бдителност. Ето защо 2004 година те бяха преразгледани и по време на сключването на последното споразумение по фармакологичната бдителност, което е в сила и днес, поредица от нови действия бяха позволени и те се предприемат на общоевропейско ниво, за да сме сигурни, че всичко, което бъде изтеглено от пазара, е било направено съответно и трябва да бъде извършвано по подходящ начин. Ето това е ситуацията в момента. Аз мога да ви уверя, че съм инструктирал своите служители а да организират един внезапен тест по отношение на фармакологичната бдителност и процедурите и процесите, които приехме а за да се види дали нещо като медиато може а да бъде третирано по различен начин, поради това, че имаме нови процедури и процеси по отношение на фармакологичната бдителност, за да могат да се предприемат съответни действия и ако това се окаже недостатъчно ефективно, ще се върнем при вас и ще го разискваме. Благодарим, господин комисар. А сега към следващия въпрос от господин Палет, който е адресиран към комисар Пиболц и касае Да, в момента, в който сте готов, господин комисар, можете да заповядате госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Става въпрос за абонаменти по интернет за електронни издания на различни списания и вестници. Това ще продължи да може да е възможно, но няма да бъде възможно да се прави през айфоните, защото така на Apple става посредник. Поредица от фактически, правни и економически елементи биват засегнати тук. Релевантен пазар. Какво означава това? границите са неясни. Като сектор това е нещо ново и развиващо се в момента. Освен това има няколко сравними платформи и а, различни устройства, които предоставят подобни функции. И в същото време тъй като се увеличава търсенето на потребителите за такъв вариант на електронни издания, въпросът става все по-сериозен. Ето защо темата за доминирането на пазара е много важно. Доминирането на пазара се дефинира съответно от Съда на Европейските общности като възможност за определен играч на пазара да създава проблеми или да изгражда бариери, а за други играчи на пазара а да предоставят продуктите си независимо от останалите свои конкуренти. Комисията знае, че альтернативните а, приложни платформи съществуват и Поредица от тях вече са представени на пазара и се очаква да се появят още много. И за това комисията следи много внимателно развитието на търговските политики на Apple, също с националният орган по конкурентността. Така, първо господин Белета, след това ще има възможности за допълнителни въпроси. Благодаря много, госпожо е, председател, господин комисар. Да, е, днес е, след обед Apple съобщи, че ще предложат нов модел за абонатите, но всъщност използва доминиращата си позиция на пазара, за да въведат информацията за клиентите. И това наистина може да изиграе много лош роля за плурализма на медиите и за издателите. Готови ли сте да се намесите? Кога ще предприемете някаква инициатива, независимо от това дали има доминираща позиция или не? Кога комисията ще предприеме някаква инициатива седмици или месеци? До тогава ще минат. chciał, panie komisarzu, podziękować panu za... E, Господин комисар, аз искам да ви благодаря за отговора, но мисля, че вие не отговорихте на един ключов въпрос, а именно дали можем да си представим какъв е пазарния дял в Европа, ще заеме новия продукт на Apple. Отговора ви беше общ. Вие казахте, че положението се разглежда в момента, но това, което искаме да разберем е дали Apple ще има доминираща позиция на европейския пазар. Господин комисар, ами е, е, трябва да видим. Трябва да се види, защото пазарът се развива пазара се променя и трябва да оценим е, какъв ще бъде пазара и какво означава доминираща позиция. Ако пазарът е, остане малък, още би било е, така предварително да се казва. Има различни предложения от страна на конкуренти. Е, подходът на Apple е, все още е, не му гарантира е, доминираща позиция, за да може комисията да действа. Ние наблюдаваме ситуацията, наблюдаваме спазва ли се европейския закон. Ако се наложи да се вземат стъпки, те ще бъ... да се предприемат някакви стъпки, те ще бъдат предприяти независимо от когото и да било. Е, когато настъпи момента, когато настъпи момента, ние ще преценим дали трябва да се предприемат действия и ако трябва, ще го направим. А сега пристъпваме към следващия въпрос на госпожа Айтнер Кайне е, е, е, за защитата на инвестициите в контекста на преговорите между Европейския съюз и Русия относно новото споразумение за партньорство и сътрудничество. Уважаеми членове на Европейския парламент, 92 милиарда до края на 2008 година са инвестициите на Европейския съюз в Руската федерация и ние сме най-големи инвеститор там. Що се отнася до енергийният пазар, ние а, смятаме, че е изключително важно да бъдат осигурени механизмите за уреждане на различни спорове в, с Руската федерация а в новото споразумение за партньорство и сътрудничество, например защита на инвестициите и по-конкретно най-добрите механизми за уреждане на спорове на равнище инвеститор-държава. Договор за енергийната харта трябва да продължи да бъде един изключително полезен и активен инструмент в нашите отношения с Руската федерация, което означава правно вързващи правила по отношение на енергийните взаимоотношения. Европейския съюз смята, че подновените ангажименти на Русия по отношение на договора за енергийната харта, изразени по време на последната среща на високо равнище Европейски съюз Русия, означават много в това Ето В този контекст Европейския съюз поздравява ангажираността на Руската федерация в съответствие с нейното наскоро изразено предложение в тази връзка. Модернизацията на процеса на енергийната харта ще бъде подходящ контекста за продължаващи преговори в този контекст. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар, госпожа Андрекине. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Имам допълнителен въпрос. Дали Европейския е, съюз ще продължи да работи е, в тази област на политиката. А е, знаем, че руските компании в Европе... пазара на Европейския съюз се разширяват най-вече в енергийния сектор, докато европейски енергийни дружества бяха изсласкани от руския пазар – защото той се смята за стратегически. Как комисията ще успее да защити принципа на реципрочността по отношение на новото споразумение за партньорство? Благодаря. Господин комисар, заповядайте. Ами да, Следващата седмица, мисля, е предвидена среща с представители на руското правителство и инвестиционната политика ще бъде разглеждана. Защото и двете страни имаме своите аргументи. Руската страна също смята, че някои руски инвестиции не се ценят особено високо в рамките на Европейския съюз. Така че преговорите в това отношение продължават. Съвсем ясно е в същото време, че през миналата година имах, имахме сериозен а, напредък в, по някои от най-трудните въпроси, които разискваме с Руската федерация. Навлизаме в доста от подробностите, кое, което е много важно. И в същото време аз мисля, че взаимоотношенията трябва да се градат на, нов, на базата на новото споразумение. И мисля, че трябва да има много силни клаузи за защита на инвестициите, за да може да се избегнат неща, които се случват по-настоящем. Аз мисля, че по настоящем политическата динамика ни дава достатъчно надежди, че ще можем да сключим това ново споразумение и ще имаме силни разпоредби в него по отношение на защитата на инвестициите, защото има достатъчно доказателства за положителното развитие на нашите взаимоотношения. Благодаря, господин комисар. Следващият въпрос е от госпожа Йенсен, отнасящ се до подкрепа на Европейския съюз на Глобалния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария. Господин а, комисар, заповядайте. Това е много важен въпрос. Е, е, комисията се отнася много сериозно към него и ние е, специално го наблюдаваме с дълбока загриженост. Комисията подпомага глобалния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария. Този фонд е успех и аз е, бих искал въпроса да бъде разрешен колкото се може по-бързо, за да може комисията да продължи един от основните вносители в този фонд. Важно е да подчертаем, е, че е, проблемите, всъщност, които са установени, не засягат общо фонда, а конкретни страни не могат да прилагат тези програми. Е, именно на тези страни трябва да се обърне специално внимание, за да се избегнат такива проблеми. Е обществено достояние, че офиса е, за глобална инспекция е, на Глобалния фонд направи изследвания за, за употребата на средствата в долари от 33 милиона долара, за да се види доколко целесообразно са използвани евентуално отклонение на средства. И в край на кращата не беше изготвен доклад, който се публикува на уебсайда на Глобалния фонд и е, практиките са прозрачни. Става въпрос за прилагането на средствата по този фонд и ние искаме да бъдем нетолерантни към корупцията. Ние е, в комисията имаме специална комисия и специален одит беше настоян, е, беше изискан за всички организации, които получават финансова подкрепа от Европейския съюз. И доклада на аудиторите, който беше издаден през ноември ноември 2010 година изразява заключението на аудиторите е, че глобалните фондове е, спазват принципа на разделение на отговорността и е, менеджмент контрол е, на различните региони и страни и е, в край на краищата фондовете, които се е, получават от донори, се изразходва както трябва. Обаче аудиторите е, правят предложения за подобряване на менеджмента на фондовете е, в допълнение към е, стратегията за оценка на риска. И след този доклад моите служби сега разискват необходимите промени, за да се подобри и ускори е, общо е, дневния напред. Е, и е, ще се предприеме втора мисия е, и ще има посещение в конкретни страни, за да се види тази оценка, как се прилага. Имаме писмо от януари 2011 година и телеконференция на 2 февруари. Аз говорих с господин Ковачки, който е директор на Глобалния фонд и казах, че е необходима обща реформа за да се е, подкрепи отпускането на средствата и операциите. Междувременно е, на 2 февруари секретарията е, на Глобалния фонд предложи външен преглед, е, който е, да се направи за неговите механизми е, и това се подкрепи от всички страни. В отговор на вашия договор искам да ви кажа, че комисията комисията не смята, че директора на фонда и управителния съвет трябва да бъдат че те трябва да продължат да изпълняват задълженията си, но е, в този смисъл Комисията идентифицира ясни критерии, които да се прилагат преди да се отпускат, преди да се отменят нови вноски в този доклад. Трябва е, да се види, е, че е, издирването на измами не трябва да се отрази на отпускането на жизненно важни средства за пациентите, но трябва да има нов механизъм за контрол. Това трябва да стане бързо, защото колкото повече минава време, не може пациентите да останат заложници. Трябва, ако механизмите се прилагат само на национално ниво, тогава ще има по-голям риск от отклонение на средствата. Ние подкрепяме фонда като комисия. Той постигне най-добрите резултати. Ако има злоупотреби, трябва да се справим с тях. Благодаря на господин комисар. Има доста жив интерес към този въпрос. Мога да приема само два допълнителни въпроса. Ние ще ги обединим променим. Госпожа Янсен първо ще се зададе въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря за отговора и подкрепата, които изказа както и това, че възнамерява сериозно да се намеси, за да се преустановят тези действия. Сега конкретният ми въпрос, господин комисар. Какви са сроковете? които сте е, определили. Е, относно замразяването на тези средства. С е, каква как можем да предим във времето решение, защото тези, които са извършили престъпления, са арестувани. Благодаря, госпожо председател. Смятате ли, че глобалният фонд е от жизнено важно значение и дали няма да е престъпление да продължим а, да а, участваме и освен това, а, както вие казахте, ние увеличаваме контрола си и в същото време увеличаваме и средствата, които се а, употребяват от глобалния фонд а, за борба а, с, с тези ужасни заболявания. А тези, които живеят с спин, хив, под заплахата на малария и туберкулоза, какво да кажат те. Благодаря, господин Папа Николай. Аз също ви благодаря, господин комисар, за вашия отговор. Е, според е, публикуваните данни, Европейския съюз е, за този световен фонд, глобален фонд, между 2002-2010 година Европейският съюз Е, е изразходвала около 50% от този фонд 982 милиона. Е, бих искал да знам дали комисията е направила някакво разследване или е, доклад, оценка, за да се види дали е изпълнил своите цели фонда. Господин комисар, имате думата. Има две страни на този отговор. От една страна аз признавам, че Глобалният фонд върши фантастична работа, няма съмнение. От друга страна обаче са публичните фондове. Това са средствата на данакоплатците. И една злоупотреба с тях или измама може а, да накърни интересите на много хора. Моята цел е да намеря допълнителните начини и инструменти, с които да се борим с тези негативни характеристики. На национално ниво а, нещата трябва да бъдат а, поставени под по-силен контрол, защото на централно и регионално ниво офисите биват контролирани и наблюдавани добре. Ето защо на национално ниво аз повтарям, че а, може, да се, може и трябва да се направят реформи и то много бързо, защото следващата година, ако се установи, че и има злоупотреба с финансите, вие ще сте първите, които ще се обърнете към мен, казва казвайки, Господин комисар, защо не предприехте нищо? И ако ви кажа, че 10 човека са били наказани, едва ли това ще бъде достатъчно. Ето защо казвам, че до лятото ние трябва да направим много по отношение подобряване функционирането на, на имиджа на този фонд и да ви докажа, че са подобрени начините за използване на парите на дънакоплаците. Благодаря, господин комисар. Следващия въпрос е адресиран към комисар Таяни, поставен от господин Хигинс и касае марката СЕ. Господин комисар, в момента в който сте готов, имате думата. Госпожо председател, господин Хигинс, марката се е, наистина е част е, от е, основен механизъм за функционирането на вътрешния пазар. И приемането на новите законодателни рамки през 2008 година ще засилят доверието в тази марка в три основни насоки, като се засили контрола за сертифициране на този знак с осъществяване на надзорна дейност от националните органи на пазара, които ще контролират тези документи от производителите, както и сертификатите от органите, които дават разрешение за тази маркировка както и засилен митнически контрол. И само тези стоки, които спазват изискванията, ще могат да се движат на европейския и световните пазари. Въвеждането на новите законови рамки засилва доверието в марката, в маркировката и работи за добрия имидж на тези стоки. Освен това, засилването на контролната дейност върху и проверките върху тези стоки ще доведат до намаляване на злоупотребите. След искането на парламента, комисията успешно предприе кампания за е, информиране на обществеността по тази маркировка, е, която има економически измерения, имаме предвид по-специално потребителите, средните и малки предприятия. Целите на тази информационна кампания е да се подпомогне на всички заинтересовани е, страни да разберат по-добре смисъла на тази марка, на тази маркировка, така че да могат по-успешно да прилагат съответните разпоредби и да се сезират съдилищата, ако се фалшифицират опасни продукти. Това ще засили конкурентоспособността на европейските стоки. И нашите споразумения с трети страни, Латинска Америка, е по-специално Аржентина, със страните от Меркосур, се стреми да популяризира техническите изисквания. И при регионалните ми контакти възнамерявам да популяризирам тази маркировка. През пролета ще бъде в Латинска Америка и при срещите ми с е, представителите на правителствата в Бразилия, Аржентина и Чили, тази точка ще бъде включена в е, програмата ми. Е, поемам ангажимента да работя в тясно сътрудничество с вас, така че механизма за маркировката се е е, е действащ и нашите стоки ще бъдат по-конкурентно способни. Разбира се, че ще ви информирам редовно за развитието е, на е, тази тема и през 2013 година, както това е предвидено в регламента 775, ще бъде представена информация. Uh, всъщност е, има двама подали сигнал, е, че искат да зададат допълнителни въпроси. Господин Хигинс, благодаря. Всъщност аз е, внимателно слушах. Концепта е добре, насочва се към потребители. Това е всъщност за достоверността на стоките, които се продават в Европейския съюз, обаче не намирам никаква информация от Евростат. Господин комисар, от Евростат, например, доколко тази е, марка е, има ценност за европейските предприятия и какъв е процента на марката. И аз всъщност мисля, е, че през 2010 година, през април 2010 година в, имаше мерки за рекламиране на тази марка. Аз аз не знам е, не, не знам, че, мисля, според мен потенциалът е огромен. Domnule comisar, pentru că ați vorbit de competitivitatea... Госпожа Тикао, е, е, господин комисар, Всъщност аз поздравявам вашите усилия за развитие на промишлената политика на Европейския съюз. Не бих искал да ви попитам какъв е процента на продуктите на европейския пазар носят тази марка и какъв е процента на стоките на вътрешния пазар, които са произведени в Китай. Благодаря ви. Благодаря за въпросите, господин комисар, казва председателката. Благодаря. Благодаря, че припомнихте някои реални проблеми, и е върху които ние винаги заостряме нашето внимание. Разбира се, има фалшифициране на продукти, които законно или незаконно се произвеждат а, извън територията на Европейския съюз. А, комисията, европейските институции нямат а, полицейски митнически орган и разчитат на проверките и на контролната дейност на държавите членки, когато тези продукти проникват, преминават през техните граници, за да бъдат пуснати в търговската мрежа. Ние започнахме информационната кампания. Ще отговоря малко по-късно на господин Хигинс. За Почнахме, не за да се използва повече маркировката СЕ, е. а просто за да има гаранции а, и а, да има по-добра възможност за проверки, установяващи евентуално фалшифициране на тези стоки. В Ротендам, например, където се внасят на едро играчки, аз лично смятам да отида там, да посета този град и да разясня колко е важно да се е, контролира е, вноса на тези стоки. Що се отнася до самата маркировка, наистина смятам, че тя трябва да се използва по-широко. Ние сме едва на първия етап. И именно това е една от целите на информационната кампания, която беше поискана дори от Европейския парламент. И се спомним, още когато бях депутат, колко много настоявахме ние е, за въвеждането на такава маркировка, обвързана с изискванията това, тя не е свързана с качеството, това не е щемпел за качество, но е обвързана с сертифициране, с сертификати, които удостоверяват, че трети страни са спазили изискванията, изискванията на Европейския съюз. И преди една година, по време на моето изслушване, след като бях внесъл кандидатурата си, няколко депутати от Европейския парламент поискаха да се отиде по-далеч тази маркировка, знак за качество, за европейско качество. Аз мисля, е, че тази маркировка трябва да продължава да се развива и да продължаваме тази информационна кампания, не само в рамките на Европейския съюз, а на един по-късен етап да се обмислят и други инициативи. Но мисля, че наистина трябва да работим за това маркировката се е да бъде обща за всички производители, най-вече за средните и малки предприятия, които се нуждаят от повече информация. Така или иначе, аз заявявам пред парламента, че съм се ангажирал с това да бъдат по-добре информирани е, предприятията и благодаря на господин Хигинс за зададения въпрос, защото това ми дава възможност да разясня какво правим в тази насока. И е, благодарение на информационното бюро на комисията и на парламента ще можем да информираме по-добре държавите членки, различните организации и фирмите, като им припомним колко е важно да използват а, е, е, този инструмент, маркировката СЕ. И да извършват съответната надзорна дейност а, в е, е, търсене на евентуални е, фалшификации. Така че е много важно да се спазват европейските правила които са в интерес на потребители. Uh, Благодаря, господин комисар, за да мога да удовлетворя тези, които търпеливо чакаха в залата, но като имам предвид колко изоставаме, аз ви предлагам останалите е, три въпроса да бъдат обединени. Е, това са въпроси към комисар Таяни и да е, позволя допълнителни въпроси само от тримата оратори, автори на основни въпроси. После минаваме към господин Шеркович. Така че е, сега задаваме въпроса е, на е, господин всъщност е, сега не искам да бъда нелюбезна. Господин комисар, може ли е, да се вмествате в разумни мерки? когато отговаряте на въпросите. Разнородност на бизнес средата в държавите членки, малки и средни предприятия. А, да, извинете, ще бъда кратък, както когато бях депутат, но въпросът е много интересен и Европейската комисия иска да насърчи предприемаческия дух и да подобри обстановката, в която работят предприятията, особено малките средни предприятия, и да им помогне да имат по-добър достъп до пазари на трети страни. Това са три е, приоритетни насоки за мен. И заради това е, през е, следващите дни е, комисията ще завърши акта за малки средни предприятия, което започна през 2008 година. Всъщност на национално ниво се прилага всичко и всички ще участват, държавите членки, е, сдруженията на предприятията, защото трябва да се направи равносметка на приятите мерки. Искаме да сме сигурни, че принципите, които са вписани в този акт, ще насърчават предприемачеството. Имам предвид малките и средни предприятия. Е, трябва всичко да се прилага както на национално, така и общностно ниво. Ние вече е, въведохме тестове за малките и средни предприятия е, за да отчетем е, въздействието на отделните политики е, и връзките с ограниченията, които се налагат на малките средни предприятия. Ние ще предприемем действия, за да хармонизираме тези тестове и да подобрим качеството на оценката. Всички държави членки ще бъдат насърчени да приемат едно, един и същи подход, да реагират по един и същи начин, когато взимат национални решения решения. Ние знаем, че трябва да се намали административното бреме, да се намалят разликите между отдалните държави. И е, ще кажем какви конкретни действия трябва да се направят, като например е, единно гише, електронна процедура, е, Комисията организира обмена на добри практики между е, служители на отделните държави. Ние насърчаваме предприемчивостта на младите хора, трансграничното сътрудничество и в, е, с парламента. Създадохме програмата Erasmus за млади предприемачи. Резултатите са положителни. Е, искаме е, е, това да стане пилотен проект, обаче после да се превърне в постоянно действие. Има специални инициативи за, млади, за жените предприемачи. Имаме мрежа от 250 посланнички в 22 държави членки и се надявам, че тази е, мрежа ще може да се разрасне допълнително. Имаме и програма за обучение на жени предприемачи. Ние ще подпомогнем малките средни предприятия за износ и инвестиции. И за това миналата година започна е, широко обществено допитване е, във връзка с намеренията ни за нови мерки. Резултатът от това допитване трябва да ни даде възможност да съобразим тези е, главни насоки с нуждите на малките средни предприятия и да се гарантира най-доброто е, така е целенасочено използване на обществените фондове. Ние вече сме придобили някакъв опит. Имам предвид е, успешни проекти ЕПТЕСК в Китай за интелектуална собственост на малки средни предприятия, центъра в Япония за сътрудничество, мрежата Enterprise в Европа и други. И като имам предвид резултатите от проучване, което се финансира от парламента, ние реализирахме инициативи за по-голяма помощ за малки средни предприятия на пазари на трети страни. В заключение е, за е, е, новите страни, като например Китай, в рамките на СПА комисията използва средствата, които гласува парламента за подготвителни действия и така в Китай и в Индия бяха създадени центрове за подкрепа на малки и средни предприятия от Европа. Бях миналата седмица в Китай за откриването на този център за Китай. И в заключение искам да добавя, че утре ще бъде назначен нов господин малки и средни предприятия на Европейската комисия. Това е, е заместник директор на Генерална дирекция предприятия Даниел Карехем, е, който ще бъде е, упълномощен да съблюдава спазването на СПА и това ще бъде човека, към който ще се обръщат малките и средни предприятия. Ние приканваме е, националните правителства, включително и общините, да се назначат такъв господин е, или госпожа малки и средни предприятия, за да наблюдават как се използват средствата по фонда в целия Европейски съюз. В много държави членки и региони има положителни, положителни отзвук. А сега ще дам думата за, а, на тримата автори за допълнителни въпроси. Първо господин Папа Николао. Благодаря ви много, господин комисар. Да, много амбициозна програма. Но нека да се върна малко назад. Съвета конкурентоспособност от 2008 година призова държавите членки е, да сведат до 3 дни е, срока за средните и малки предприятия. Три години по-късно и при економическа криза виждаме, че в Гърция са необходими 15 дни е, за регистриране предприятия, в Финландия 10 дни, а в други държави ден и половина. И наистина средните и малки предприятия са изключително важни за развитието. И как комисията ще може да премине от намерения към реални действия. Благодаря, господин Кроули. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин комисара за неговите отговори, но три неща. Прекрасна идея за това да а, се създаде такъв офис в Китай, защото малките средни предприятия наистина а, срещат огромни трудности да проникнат на този пазар. Също така идеята за обслужване на едно гише а, може да бъде ползвано а, не само в Европейския съюз, но и в страни като Бразилия, Китай, Русия, за да може да се увеличат възможностите пред а, предприятията на Европейския съюз. И трето, на взаимоотношенията Европейски съюз Япония и инвестиции в двете сфери трябва да бъдат окоръжавани между тези две страни. Благодаря ви. You, Благодаря, господин комисар. Моя въпрос може би е малко трудничък, защото става въпрос за държави, в които се прилагат много силно мерките за економии, като моята собствена страна Ирландия. Еми, инвестиции може би не идват от малките и средни предприятия към моята страна, може би защото банките не искат да го а, да а, подпомагат малки и средни предприятия или по някакви други причини. Искам да попитам, може ли комисията да направи едно а, удължаване на периода на на действие на а, инструмента за микрофинансиране. Благодаря, господин комисар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че въпросът за средните и малки предприятия е център на парламентарна дискусия. Два дни подред. Е, е, комунитари. Вчера обсъждахме този въпрос, е, достъпа до кредити в рамките на 8 рамкова програма, е, как да се подпомогнат средните малки и микропредприятията да имат по-добър достъп до кредитиране. И както казах преди малко и с нощи също казах това, наистина средните и малки предприятия за мен са абсолютен приоритет. Наистина, за да излезем от кризата, те са основен двигател в стратегията Европа 2020 година. Те са част от реалната економика и те наистина вливат свежи сили в тъканта на реалната економика. В социалната сфера също така те играят определяща роля – защото именно те ще създадат нови работни места в Европейския съюз. Дори е, след преструктуриране на е, големите предприятия. малките и средните предприятия трябва да бъдат конкурентоспособни, което е обвързано с иновационната дейност и наистина те трябва да имат достъп до кредитиране. Благодарение на Европейския парламент ние приехме директивата, която е част от Small Business Act и се надявам, че държавите членки ще приложат тези нови разпоредби най-късно след 24 месеца и а, 180 милиарда евро е, ще бъдат е, е, ще се влеят в средните и малки предприятия. И в този акт за средните и малки предприятия комисията създава нов форум, на който ще се разглежда тези въпроси за достъпа до кредитиране. Не вярвам да съм убедил лондонската борса да участва в форума, но така или иначе финансовия свят възнамерява да подпомогне също средните и малки предприятия. Така или иначе, това е приоритет за мен, постоянен ангажимент. Ще продължа да работя в тази посока и да насърчавам всички инициативи. За това ще се помъча да деблокирам ситуацията с Европейската инвестиционна банка и другите кредитни учреждения, така че да а, бъде по-лесен достъпа до тези кредитни учреждения. В следващата финансова рамка предвиждаме такива мерки. Не знам дали бяхте тук с нощи, но вчера а, говорих за това. А, свалих до 60% бариерата за средните и малки предприятия и 75% за микропредприятията а, за регламента РИЧ. Става дума и наистина да дух ясен знак на средните и малки предприятия, както и на микропредприятията в сферата на а, строителството. Организирах и среща за микрокредитирането. Преди е, две седмици в Брюксел е, с, е, представители на италианското правителство. Срещнах се с водещи фигури в този сектор – така че е, положителният опит е, да може да се прилага и другаде. По отношение на сроковете, е, можем да упражним известен натиск върху държавите членки, така че да намалят бюрократичната тежест която в някои държави е доста значителна. Важно е нещата да напреднат бързо за гражданите и държавите членки също трябва да прилагат а, тези а, текстове. И е, по повод на така наречения Small Business Act ще е, обиколя е, столиците на държавите членки и ще разясня колко е важно а, да се намалят бюрократичните пречки и по-бързо да се регистрират предприятията. Съжалявам, госпожо председател, но наистина този въпрос е толкова важен и толкова ми е при сърце, че искам да стигнем, да постигнем конкретни резултати. За това бях малко по-дълъг в изказването си. Моля да ме извините. Uh, Благодаря, господин комисар. И сега първия въпрос към комисар Шевкович, който се надяваме, че ще може много бързо да дойде до своята седмица своята седалка от Юта е първия въпрос.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 Нека да отговоря по въпросите за стратегията за равни възможности на комисията. Ние сме доволни от резултатите, но разбира се, още много трябва да се направи, за да подобрим броя на своите е, колеги жени в комисията на всички нива, както управленски, така и изпълнителни. До края на мандата на тази комисия ние бихме искали да постигнем резултати, където където жените ще представляват 25% от а, висшето ръководство, 35% на средното ниво и 45% на изпълнителско ниво. През последните а, няколко години позициите, т.е. позициите заемани от жени на а, високо равнище наистина непрекъснато нарастват като брой. А, това е, разбира се, ще продължи и ще се засили, тъй като а, след пенсионирането на определен брой хора, а, ние а, прилагаме принципа 30% от кандидатстващите да бъдат а, жени. Нека да отговоря на вашият въпрос. Проверих и в другите институции и разбрах, че в Европейския парламент вие се справяте много добре а, цифрите са много а, впечатляващи, в съвета обаче не е точно така. А, различни са ни резултатите, но мисля, че най-добрият резултат в това отношение е да продължим с тази политика и да обменяме най-добри практики, а да обменяме опит по прилагането на тези политики. Сигурен съм, че а, нашите генерални секретари и ръководители на администрацията помежду си разискват регулярно тези въпроси и съм сигурен, че ще достигнем правилната бройка в най-скоро време. Благодаря. Ačiū ponia komisarė už geras naujienas. Sveikinu, kad Europos komisijoje yra daugiau moterų negu vyrų. Господин комисар, Поздравявам ви за увеличението на броя на в комисията. Имам допълнителен въпрос. Колко време ще трябва на комисията за да няма 25 или 30% жени, е, които да заемат е, ръководни длъжности в комисията, а да са много повече от тези 25 или 30%. Сега вие говорите само за цели. Не отговорихте на моя въпрос е, какъв е ваша, вашата гледна точка, личната гледна точка на комисаря за стратегията за равенство между мъжете и жените и какви са възможностите за жените да заемат ръководни длъжности във всички институции. Мисля, че това ще бъде хубав пример за частния сектор. Благодаря, госпожо председател. Нека да разширя малко въпроса на колегата и да попитам господин комисаря дали има и стратегия за равните шансове. Имам предвид за е, ръководни е, длъжности за хора от новите държави членки. Имате е, думата, господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо, за допълнителните въпроси. Съгласен съм с вас, че цифрите, които упоменахте, може да не изглеждат чак толкова амбициозни, колкото би ни се искало, но истината е, че когато започнахме с равните възможности и политиката във връзка с това в комисията през 1995 година, ние успяхме да увеличим а, присъствието на жени на най-високите позиции пет пъти. Разбира се, ние трябва да сравняваме с началното ниво и в същото време трябва да се сравняваме и с ситуацията в останалия свят, пък и в Европа извън институциите. Все още политиката за създаване на подходящи условия за жени не само в институциите и в държавите членки трябва да бъдат подобрени. това е най-важното. Първо трябва да бъдат подобрени условията и едва след това можем да очакваме и увеличаване на броя на жените на всякакви нива длъжности. Тези условия постепенно се създават а, и на най-висок в съответствие с най-високите стандарти. Ние искаме също така да сме сигурни, че във всички държави членки има такова ниво на предоставените условия за работа на жените. И така, стратегията, която предлагаме, се нарича баланса между половете в бизнеса а, света ще, запо... Е, ще е, бъде интересен е, процес, защото ще се започне, разбира се, и с публични консултации. Ние в крайна сметка в комисията желаем да създадем подходяща атмосфера и а, стимули, а, управленски стимули а, за онези, а, които биха искали да помогнат за създаването на най-подходящите условия за жените. Благодаря, господин комисар. Съжалявам, че трябваше да чакате толкова дълго. Също така съжалявам и за това, което направихме толкова късно, извинявайки се на нашите преводачи. Въпросите ще бъдат а, отговорени в писмена форма. И накрая, господин Кели, само искам едно наблюдение да споделя няма нищо общо с вас лично, но начина по който се организират въпросите. А, от едната вечер за другата ние не знаем като шенове на парламента колко въпроса ще бъдат по, по отговорени, на колко допълнителни въпроса ще се отговори, колко време ще има всеки комисар баронеса Латфорд. Сега, например, очакваше да чуе отговор на своя въпрос, закъсня за официална вечеря. Аз също очаквах отговор на своя въпрос и пропуснах много официална среща. Ето защо е хубаво да знаем а, дали ще бъде отговорено на нашия въпрос. А, ако ще получим в писмена форма отговор, да го знаем предварително, за да можем да си свършим другата работа и да очакваме спокойно а, писмени отговор. Благодаря ви, господин Кели, за казаното. Бих казала, че един от заместник-председателите отговаря за времето за въпроси. Аз мисля, че все още заедно с комисията още не сме постигнали това да подобрим условията и самото провеждане на времето за въпроси. Радвам се, че господин комисар е тук и може да види сам със собствените си очи какви трудности срещаме по отношение времето за въпроси и се надявам, че когато продължим преговорите за споразумение между институциите ще вземе това предвид. Благодаря ви, господин Кели. И сега закривам заседанието за 7 минути до 9 часа. Благодаря.